Meine Damen und Herren, председателят, госпожи и господа, Откривам последното ни заседание преди Велик ден. Както със сигурност сте чули, днес преди около час бе извършено нападение – върху брюкселското летище в частта излитащи полети на American Airlines. Най-малко 11 души са загинали. Това показва, че тероризмът ни преследва навсякъде. Най-вече в онези области, в които ние лично сме засегнати. Днес на път насам, минавайки покрай хотел Блу Радисън, установих, че там пространството е доста открито, може спокойно да премине камион, натоварен с експлозиви. И тогава от парламента няма да остане нищо. Трябва от друга страна да отчетем големите усилия, които полага администрацията на парламента които полагат управленските му органи, за да гарантират по-голяма сигурност. В случая трябва да работят по-активно брюкселските органи. Нека почетем с едноминутно мълчание паметта на жертвите от тази сутрин.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 противопоставям на това да отдаваме такава чест на терористите. Поне 12 души в същия този момент са загинали при пътно-транспортно происшествие. Мисля, че няма някаква специална причина да отдаваме чест на терористите по този начин. Председателят колега мисля, че няма смисъл да коментираме показаното от вас. Има ли бележки по доклада за Албания от страна на господин Флекенштайн? Не. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 44. Не. 40. Изменение 40. За. Сусно изменение. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. За против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Then how do you will vote, yes or no? Как ще гласувате, за или против? Край на гласуването. Приема се с 28 на 27 гласа. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 с устно изменение от господин Флекенштайн. Господин председател, господин Кукън от НП се договорихме за това трите думи and its enforcement да бъдат заличени. Не искаме да се създава впечатлението, че едва след пълното прилагане, изпълнение на всички реформи, може да се пристъпи към присъединителен процес. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно 7. Току-що гласувахме по компромисно 6. Кой е за компромисно изменение 6? За, против, въздържали се? Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9. За,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 против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 31 на 23 гласа. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 12 за, против,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 Край на гласуването. Приема се с 36 на 20 гласа. Компромисно 15 за, против, въздържали се. Приема се 134 за, против, въздържали се. Приема се 135 за, против, въздържали се. Приема се 136 за, против, Приема се против волята на вашата политическа група. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се,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 But you voted no before. Yeah? It's closed. Край на гласуването. Приема се с 32 на 23 гласа. Прав бях в началото. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно две за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по цялото произведение на изкуството. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Четиридесет и осем гласа за, три гласа против, четирима въздържали се. Преминаваме към доклада за Босна и Херцеговина. Докладчикът иска ли да каже още нещо? Не. Той всъщност въобще не ме слуша. Компромисно изменение 2. За. Против. въздържали се, приема се. Изменение 167. За, против, въздържали се, електронна проверка. Мисля, че се приема. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 30 на 25 гласа. Господин Преда. Господин председател, малко сме очудени, защото току-що е имало експлозия в метрото. Мисля, че ние сме в много деликатна ситуация. Съжалявам, че трябва аз да ви го кажа, но очевидно е имало експлозия и в метрото. Не казвам, че трябва да приключим с гласуването, но при много странни обстоятелства се провежда това гласуване. Also mein ist... Предлагам следното. Преди малко почетохме памета на жертвите с едноминутно мълчание. Ще намерим и други форми да изразим позицията си. Не мисля, че трябва да се поддаваме на терористите и да прекъсваме работата си. Нека продължим с гласуването, нека продължим и по дневния ред. Ще помоля секретарията да се свърже с някого, който да ни даде по-подробна информация, може би с някого от органите за сигурност. Продължаваме с гласуването. Докъде бяхме стигнали? Гласувахме по 167, компромисно 3. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против,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 въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 109. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Втора част. За. Против въздържали се, приема се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се с 29 на 26 глас. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 144 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, електронна проверка. Мисля, че се приема. Моля, въпреки създалото се положение, да участвате в гласуването. И аз също имам известни проблеми с концентрацията, тъй като мислите ми са другаде. Но ако всички гласувате, мога и по-точно да преценя какво е мнозинството. Край на гласуването. Приема се с 31 на 24. 100. 45 за. Против. Въздържали се. ЕНП вече не участва в гласуването. Кой е за 145? Ich wiederhole. Wer ist dagegen? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 148 за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 152 за, против, въздържали се, приема се. 153, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 19 за. 158 изменение първо. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се с 32 на 21 гласа. Изменението паето за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 169 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Сусно изменение за. Господин Кан. Господин председател, възразявам срещу това устно изменение. Формулировката не добавя нищо ново. Тогава трябва да гласуваме само по изменение 5. Кой е за изменение 5? Против, въздържали се, приема се. Herr Schumann? Die Abstimmung ist eröffnet. Just heard Току-що ни казаха, че е имало още една експлозия на Шуман. В край на гласуването.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 So there was another attack between the Truman and the Malbec. It's Имало е още едно нападение между Шуман и Малбек. Приближават се. Входът към тази сграда е затворен. Не може да се влиза отвън. Поддържаме връзка с генералния секретар, за да ни уведоми какво да правим. Предлагам да прекъснем за още 5 минути. Трябва да се обадим в бюрата си, за да видим как ще процедираме с пътуванията си. След това ще продължим с гласуванията. Ще продължим с гласуванията след 5 минути.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 that also by my mobile does not work. I cannot reach anybody. Is it a mobile system? Мобилният ми телефон не работи, да не би мобилните мрежи да са блокирани. Не мога да се свържа с никого. 62 Гала. Дафюр. 62 на Галер. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 65 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Приема се 26 на 22 гласа. 66 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 28. Приема се с 24 на 23 гласа. Извинете, 28 са гласовете против, а не 23. Ако имах по-добри очила, нямаше да ми се случи. Отхвърля се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82. За, против, въздържали се, отхвърля се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Няма единение в групата на социалистите. Край на гласуването. Приема се.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 Електронна проверка. Мисля, че се приема. И му Край на гласуването. Отхвърля се с 33 на 18 гласа. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. 136 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141. Да. 142. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. 142 е в две части. Първа и втора. Първата е до Union Budget, а втората до CEDA. Първата част се прие. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 13 за, 38 против. С доста голямо мнозинство се отхвърля. 7. Приема се 127 за, против 125-7 за, против, въздържали се. Приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, 178 за, против, въздържали се. Може ли още веднъж 178? Е, За, против, приема се. 182. Да. За, против, въздържали се. Нека сега да проверим електронно. гласуването. 25 за, 26 против. <clears throat> Отхвърля се. 188 <clears throat> за, 83 за, <clears throat> против. Въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. за, 22 против. Приема се 188 за, против, въздържали се, приема се. 190 за. Благодаря, против, въздържали се. Отхвърля се. и едно за. Да. Да. Нека да направим проверка за сто и деветдесет. 190 се приема 191. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласувайте, моля. Rejected. Хвърля се. 100. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 9 за, против, приема се. 211 <coughs> за, против, въздържали се, мисля, че се приема. closed. Край на гласуването. Приема се, както казах, е, на компромис 10 за против, е, въздържали се, приема се. Компромис 11 за против, е, въздържали се, приема се. Изменение 245 за въздържали се, при, отхвърлят се 147 разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се. Нека да проверим, колеги. Първата част на 247. Край на гласуването. Приема се. Да, едно от 4-7, втора част за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, колеги. Rejected. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се, 106, 267 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 267. Край на гласуването. Приема се с един глас. Компромис 12 за, против, е, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се. Мисля, че се, не ще да кажа, че се приема но нека да проверим. 283. Close. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 289 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 283. Three more votes. Two more votes. Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. 24 и 25 отхвърля се. 292 за против Въздържави се най-бързо да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 293 и 294. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се 295 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 295 проверка. Adopted by one. Приема се с един глас повече. 296. 295 се приема. Господин Пиан. 296. Господин Преда. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 299. Да, за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се с два гласа. 3-0-2 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 302. 302. Край на гласуването. 24 на 23. Приема се. 3 на да, 05 за против. Въздържали се. Нека да проверим, колеги. Да. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 на 20. 306. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Искате ли да проверим? Добре. 306. How This time rejected. But... Отхвърля се с 4 гласа. 307 и 308 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 309 за, против, въздържали се, приема се. 310 за, против, въздържали се, приема се. 311 за, против, въздържали се 312 за, против, въздържали се. Госпожо Гомес, да проверим. Край на гласуването. 23 против, 22 за Отхвърлят се 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 332. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. 333 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Die Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърля се с 30 на 20 гласа. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се, електронна проверка. Е Край на гласуването. Приема се с 25 на 22 гласа. Компромисно 12 бе ново за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 339. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 360. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. against because Preda has said twice kata kata. Не, против е, защото господин Преда каза два пъти Катар, Катар. Yeah, that's right. 17 to 31 against. <laughs> Отхвърля се с 31 на 17 гласа. 361 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 368. За, против, въздържали се, електронна проверка. Schlechte 368. 368. Край на гласуването. Отхвърля с 28 на 18 гласа. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, приема се. 381 за, против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. 385 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. 386 за, против, въздържали се, приема се. 387 за, против, въздържали се, приема се. 388 за, против, въздържали се, отхвърля се. 389 за, против, въздържали се. 389 за, против, електронна проверка. Някои гласуваха два пъти. mit 28 zu 20 angenommen. Приема се с 28 на 20. 390 за, против, въздържали се, приема се. 391 за, против, въздържали се, приема се. 392 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се,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 Abstimmung ist Край на гласуването. Приема се с 27 на 21 гласа. 60 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка.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 въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-1 за, против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 9-7 за, против, въздържали се, приема се. 9-8 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целия текст. Моля, гласувайте.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 Er I have to know whether I can continue. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Der Bericht ist angenommen mit 33 Jahren. Докладът се приема с 33 гласа за, 14 гласа против и един въздържал се. Поздравления за колегата. Продължаваме веднага последващата точка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 Just to inform the body, Mr. President, that... Господин председател, ние представихме младсинствен доклад, доклад на младсинството по тази тема. Благодаря ви. The Grand Mufti has not arrived, that we just... Главният мюфтия не е пристигнал. Съповядайте, вие имате думата. Yeah, please. Президенте, eh, Господин председател, аз разбирам. Разбирам и оценявам, че бяха направени някои промени в дневния ред заради днешните събития, но не знам дали докладчиците в сянка по дебата присъстват в момента. Не може ли първо да проверим дали присъстват. В противен случай ние просто ще водим дебат, който е безсмислен. Струва ми се, че хората, които трябва да са тук, не са в залата. Yeah. Wenn wir jetzt Tunesien auf nach Ostern vertagen, es findet heute nicht mehr statt. Туни ще го разгледаме след Великден. Няма да го разглеждаме днес, господин Касталдо, тогава. Или сега ще говорите, или да го отложим. Какво предлагате? What is your decision? If you... Какво е вашето решение? Ако не разгледаме точката сега, няма да я разгледаме преди Велик ден. Няма да имаме следобедно заседание. E eh, Господин председател, ако ми казвате, че няма възможност да се направи по друго време, добре да го направим сега, но какъв е смисъла след като колегите ги няма? Добре, няма да разглеждаме Тунис тази седмица. Главният мюфтия е още на главния вход. Има някои трудности с влизането му в сградата. Нека да пием по едно кафе и след това ще чуем главния мюфтия. Idiot.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 Госпожи и господа, преминаваме към точка 10 от дневния ред. Радвам се, че сред нас е главният мюфтия на Египет. Радвам се, че той е сред нас в един много тежък момент. Мисля, че именно разговорът с вас днес е от голямо значение – светлината на терористичните нападения, на които станахме свидетели през последните часове тук в Брюксел, държа да изтъкна, че това за нас не бива да е повод да влизаме в конфликт с исляма. 90% от жертвите на терористични нападения са мюсюлмани. Не бива да забравяме за това. Не става дума за раздухването на конфликти между християни и мюсюлмани в момента. Не бива да допускаме това. Радвам се, че днес сте сред нас. Мисля, че заедно трябва да намерим възможности за помирение, за слагане на край на терористичните актове. Това е възможно единствено в дух на сътрудничество между вас и нас. Нека Днес ви припомня, че юдаизмът, ислямът и християнството са религии, отправящи послание за мир. Надявам се, че всички три религиозни общности ще могат да преминат през този тежък период. Радвам се, че днес ще разговаряме с вас. Благодаря ви, че въпреки обстоятелствата, дойдохте на нашето заседание. Имате думата. Уважаеми дами и господа, колеги, аз бих искал да ви приветствам с думите на Исляма. Това е всъщност пожеланието мирът да бъде с теб. В началото бих искал да изразя своята най-искрена благодарност за вашата любезна покана – която ми дава възможността да се ангажирам в диалог с вас за втори път. Всъщност аз бях при вас и преди една година. Тогава всички ние говорихме за общото предизвикателство – Именно това общо предизвикателство означава, че трябва да водим пряк разговор помежду си. Позволете ми, дами и господа, да обърна внимание на няколко идеи, които според мен биха обогатили диалога между нас. На първо място ще кажа, че и аз и целия свободен и достоен свят заклеймяваме абсолютно категорично, без никакви оговорки. Дори не можем и да намерим думите, с които да опишем атентатите от тази сутрин. Много силно сме обезпокоени – Просто не мога да намеря думите, с които да изразя какво чувствам в момента, тъй като тероризмът, който нанесе поредния си удар и днес, има множество жертви. Днес атентатите бяха в Брюксел, но нека ви напомня, че само преди няколко дни Египет също беше прицел на атентати. 18 войници бяха нападнати и убити от терористите. Тероризмът няма граници, той не признава националността или държавата. Тероризмът засяга всички нас. Европа, САЩ, Африка. Той е разпространен навсякъде по света. Именно и за това ние трябва да обединим усилията си. Днес мисля, че е крайно време наистина да си подадем ръце и да работим заедно, да подновим нашия ангажимент да работим заедно, за да сложим край на това явление. Днес това е по-важно от всякога. За жалост, днес виждаме на практика какво се случва. Виждаме въздействието на тероризма, виждаме какво се случва с жертвите. Ние имаме обща отговорност на множество нива. Трябва да работим заедно. Всъщност аз бях и на срещата в Давос на економическия форум. Там също се изказах, говорих за нашата обща отговорност – Казах, че пророка винаги се обръща към цялото човечество с послание за мир. Пророкът е отправил към всички своето послание за мир. Пророкът, мир да бъде с него, смята, че ние всички трябва да се заловим за тази задача, да работим заедно. Не можем да проявяваме търпимост към събитията, които преобръщат общия кораб. Този общ кораб трябва да остане ненакърним. За това и ние имаме своята обща отговорност. Всички ние живеем на една и съща планета. Следователно, споделената ни отговорност е да запазим тази планета и да се борим с тероризма и тероризма в Египет, по-конкретно, както и на всички нива. Ние ще продължим да полагаме всички възможни усилия, така че да пресечем тероризма. Ще работим и религиозно, и на ниво идеи. Бихме искали наистина да сложим край на тероризма и всъщност да му изтръгнем почвата под краката. Аз съм съгласен с господин председателя и това, което той каза по-рано. Последните събития в никакъв случай не бива да се отразяват на отношенията на мисиоманите с другите общности или европейски народи. Всички ние сме на един и същ кораб, както казах. Всички ние сме в едно и също положение. Тероризмът всъщност има много повече жертви сред мисулманите, отколкото сред други общности. И знаете, че и тероризмът е много по-разпространен в мисулманските държави, следователно ние сме първите нападнати. И казаното от господин председателя е напълно правилно. Аз съм изучавал свещените книги на Исляма, но съм запознати и с другите свещени книги на останалите религии. Виждам, че всички те изпращат едно и също послание. И това послание винаги заклеймява тероризма. Посланието е да живеем заедно в мир. На трето място ще кажа, че ние, като религиозни водачи, носим отговорността да разпространяваме исляма с неговите добри страни, тъй като в исляма сме съществували в мирно съжителство, има зачитане на ценностите на едни и други. Затова би трябвало да се казва ясно. Ние заклеймяваме тероризма и всичко, което се случи днес. Няма значение къде се извършва терористичното деяние. Необходима ни е нова ясна визия за исляма. Както знаете, по-настоящем светът наистина е жертва на този терористичен бич, но пак ще кажа, ние сме на един и същ кораб. Ние трябва да направим всичко възможно, за да сложим край на тероризма. Аз всъщност оглавявам Дар Ал Ифта. Знаете, че в мисулманските държави най-добре се управлява с укази, каквито издаваме и ние. Така обаче нанасяме и корекции в някои погрешни тълкувания на свещените книги на исляма. Защото виждаме, че има и такива, които виждат в тях едва ли не апология на насилието. Това са екстремисти, терористи, и всъщност те издават абсолютно погрешни фатви или декрети. На трето място исках да кажа, че Дар Ал-Ифта е върховният религиозен орган в Египет. Ние се борим ожесточено с тероризма чрез нашите идеи. Като това, което правим е да тълкуваме напълно почтено религиозните текстове и по този начин да защитим младите. Дар ал-Ифта следователно извършва превенция, защото ние предварително започваме този диалог – този разговор, за да се противопоставим на ИДИЛ. Издаваме и фатви срещу погрешното тълкуване, като същевременно затвърждаваме доброто тълкуване на светите книги и също така предоставяме специализирана информация за борба с този вид пропаганда и предразсъдъци. Това е, разбира се, едно от възможните решения. Ние нямаме никакво съмнение, че Дар Ал-Ифта е част от решението на проблема. Същевременно ние разчитаме на различни инструменти, на различни езици, за да можем да бъдем в контакт с целия свят. Опитваме се и да намерим отговор. Но най-важното е наистина да избегнем тези погрешни тълкувания на исляма. Имаме своята страница в Фейсбук, имаме и веб страница на Дарал Ифта всъщност Току-що ние качихме 10 видеоматериали на различни езици на тази веб страница. Заглавието е Идил под микроскопа. Принципно веб страницата ни може да се прочете на два от възможните езици, пак ще кажа, за нас е най-важно да коригираме погрешните тълкувания. Имаме и електронен бюлетин, електронно издание на английски язик. Нарича се на арабски язик басира, което всъщност означава визия, ясен поглед. Освен това имаме хиляда фатви, които са преведени на френски, английски и немски единствената цел е наистина да отречем лошите тълкувания на исляма, които разпространяват терористите. Тази апология на екстремизма и на насилието в мисюлманския свят. Всъщност това е само едно извинение нещо, което няма нищо общо с религиозните ни устои. Необходимо е да се работи внимателно, да се работи предпазливо срещу тази световна заплаха. Нека ви напомня, че ислямът всъщност проповядва мир – проповядва милост. Ние се придържаме към традицията на пророка, а пророкът казва, че който покаже милост към другия, ще може да се радва на същата милост към самия него. Затова нека всички проявим милосърдие. крайна сметка ние всички сме произлезли от един мъж и една жена. Всички религии говорят за това, че животът е свещен. Това е нещо, което всички ние признаваме. Ясно е, че не е достатъчно само да се повтаря, че исляма е религия на мира. Не. Необходимо е да се работи конкретно, да се дават примери и в това отношение искам да се спра на един проблем пред религиозната общност. Знаете, че В някои случаи виждаме и партии, които говорят едва ли не от името на исляма, присвояват си това право. Като че ли вратата е отворена пред такива грешни, лоши тълкувания. Мисля, че точно за това трябва всички да се борим срещу екстремизма. Необходимо е наистина да заклеймим погрешните тълкувания. Те не стъпват на никаква почва, що се отнася до исляма, а терористите, както виждаме, ги разпространяват по целия свят. Египет е в много трудна ситуация, както знаете. Всички ние искаме да разпространяваме проянието, че трябва да живеем заедно. Ние искаме да черпим от извора. Египет желая да работи в пълна прозрачност, особено след изборите за египетски парламент. Надявам се, че след тях ние ще напреднем още повече и че Египет ще бъде възприеман като много важна част и елемент от Близкия изток. Ние можем да работим на национално, на международно ниво, да отговорим на очакванията. Вярно е, че не можем да загърбваме международното положение и позицията на Египет. Но, разбира се, е необходимо да решим и вътрешните си проблеми, за да имаме по-голяма свобода на действие. Знаете, че всъщност демокрацията има един основен принцип, който налага разделение на властите. Ние всъщност се опитваме да го постигнем и в Египет. И накрая искам да кажа на всички вас, които не разполагате с друго оръжие срещу неграмотността и екстремизма, няма друго оръжие, освен образованието. Ние самите издаваме своите фатви като върховен религиозен орган, в Египет. Правим всичко по силите си, за да обясняваме и да издаваме тези правилни фатви в региона. Така се надяваме всички да можем да живеем в мир. Благодаря за дадената ми възможност. Thank you very much, uh, Your Excellency. Председателят, благодаря ви, ваше превъзходителство, главния мифтия на Египет, Шалки Ибрахим Абдул Карем Алам. Благодаря ви, че се обърнахте към Европейския парламент в този важен момент. Радвам се, че категорично заклеймихте терористичните нападения, извършени днес сутринта в брюкселското метро и на брюкселското летище. Разбрахме вашите послания, разбрахме, че категорично се обявявате против тероризма и радикализма. Немалко колеги предстои сега да се включат в дебатите. Първо ще има кръг от коментари и въпроси. Накрая ще имате възможност да вземете отношение и да отговорите на въпросите. Давам думата на моя приятел Алоис Петърле от Словения, член на НП. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство, позволете ми първо да ви благодаря за изразената от вас солидарност. Благодаря ви също и за онова, което правите във вашия институт. Съгласен съм с вас за това, че всички религии се основават на мира. Това е ценност, която споделят всички религии. Но какво да предприемем спрямо от тези, които злоупотребяват с религиите? Тези хора не стъпват в диалог, те не четат и фатвите, които издавате вие. Затова и трябва да установим система за междурелигиозен и междукултурен диалог. Говорихте за исляма и за другите религии. Много е важно, според мен, да се продължи диалогът не само с други религии, но и между отделните ислямски общности. Какви са според вас възможност, възможностите за активизиране именно на този вътрешен диалог? Благодаря, Лойсе. Сега давам думата на госпожа Гил. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, за изложението ви, за окоръжаващото ви послание на солидарност. Искам да се спра върху два момента. Първо, наистина съм загрижена във връзка с напрежението между сунитската и шиитската общност. Това наистина е повод за дълбока загриженост. Разделението между тези две общности се използва за подклаждането на много конфликти в Близкия изток и Северна Африка, например в Сирия, Йемен и Ирак. Немалко държави в Европа са установили чудесни отношения със страни от региона, но въпреки това, това между напрежение се използва. Вашата институция е водеща в сунитския свят. Какво въздействие можете да окажете върху региона, върху сунитите, за да сложите край на това разделение? Това разделение се използва за подклаждането на политически конфликти. Вторият момент, върху който искам да се спра. Как да направим така, че жените в Египет и другаде да са в по-силна позиция. Наскоро посетих Египет – и установих със загриженост, че жените в страната са направили крачка назад, що се отнасят до участието им в обществения живот, до равнопоставеността им. Вашата институция играе и основна роля в областта на религиозната просвета. Какво можете да направите вие, за да се промени позицията на жените? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. За първи път вземам думата днес. На първо място искам да изразя своето съчувствие към всички семейства и близки на жертвите на тези ужасяващи атентати от днешния ден. Сега ще премина към своя език. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, че се отзовахте на поканата ни. Възхищавам се на Вашата страна. Одобрявам нейната политика. Винаги съм проявявал разбиране към Вашата страна и неведнъж съм се изказвал в този дух в пленарната зала. Искам да се възползвам от възможността да разговарям с Вас днес и да Ви помоля да се намесите. Става дума за трима млади християни в провинция Алминия. Преди три месеца те бяха осъдени на лишаване от свобода за много дълъг срок. Има и четвърти в тази група непълнолетно лице. Той също е бил осъден за държане в затвор за малолетни и непълнолетни. Е, в християнския свят предстои да отбележим един от най-важните за нас празници. Вие притежавате много голям авторитет, както в религиозно, така и в правно отношение. Ако се намесите по този случай, ще отправите важно послание към цялата християнска общност в навечерието на Великден. Великден е най-важният за нас празник. Следващият оратор господин Косо Пермой. Благодаря, господин председател. Нека осъдя терористичните нападения, на които станахме свидетели тази сутрин. От името на моята политическа група искам да изразя нашата съпричастност към всички засегнати семейства. Много е добре, че днес обсъждаме тази тема. Е, Радвам се, че сред нас е главният мюфтия на Египет. Радвам се, че той е сред нас в толкова тежък за нас момент. Нека се спрем върху положението в Египет. Доколкото знаем, там са постановени смъртни присъди, прибягва се и до масови задържания под претекст, че се провежда борба с тероризма. Тези действия според нас сами по себе си не са достатъчни, за да се преборим с посланието, което отправя тероризма. Не можем да задържим всички. Какво смятате да предприемете в Египет, така че да бъдат чути гласовете на всички? Благодаря колегата Бухнер. Благодаря. Благодаря ви че участвате в днешните разисквания, още повече като се има предвид тежкият момент, в който се намираме. Благодарен съм ви за това, че казахте, че всички религии могат да се обединят около това, че човешкият живот е свещен. Можем да се обединим и около това, че на терористичните актове не бива да се отговаря с терористични актове. За това ви призовавам като висша инстанция, представляваща мюсюлманите, да се възползвате от авторитета и от властта си при преценката на всяка една постановена присъда. Можете ли да се намесите и по отношение на решения постановени от военни съдилища? Имам предвид шестимата души, които бяха осъдени на смърт през май миналата година. Смъртните присъди бяха изпълнени. Те бяха осъдени за престъпления, които няма как да са извършили, тъй като в момента, в който е трябвало да ги извършат, са били в затвора. 500 души бяха осъдени на смърт на всеки от тези 500 души са се падали по 6 секунди за анализиране на фактите и обстоятелствата. За тези 6 секунди не може дори да се изговорят имената им. По време на съдебните заседания тези хора са били в стъклени клетки, не са можели дори да чуят какво се говори в заседателната зала. Можете ли да окажете въздействие върху постановените срещу тях решения? Много хора умират в затвора, тъй като биват изтезавани не им се предоставя медицинска помощ. Тук ми е ясно, че не можете да излезете с експертно становище, но може ли да се възползвате от авторитета си в морално отношение, като висша етична инстанция? Господин Боргесио. Благодаря, господин председател. Нека и аз припомня за онези, които загинаха. В мислите си аз съм с семействата им. Много християни загинаха и в резултат от деянията на ислямска държава. Благодаря ви за днешното ви изказване. Излизал сте с подобни изказвания и в миналото. Вие сте висшата ислямска инстанция в Брюксел към момента. И като се има предвид това, бихте могли да излезете с изявление, в което да осъдите ужасяващите деяния, на които станахме свидетели. Сигурен съм, че осъзнавате в колко деликатно положение се намират християните в момента на вечерието на великденските празници. Затова е много важно вие да излезете сега с такова изявление. Институциите в ислямския свят трябва да излязат с позиция спрямо някои правителства, като например турското. Турското правителство предприема изключително двусмислени действия по отношение на онези ислямски общности, които подкрепят тероризма. Защо институциите на ислямския свят не излизат с ясна позиция спрямо онези правителства, които като че ли подкрепят тероризма? Госпожа Кълниете. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, за отправеното днес послание, в което Както заклемявате, така и изразявате солидарност спрямо нашия свят. Преди няколко години Негово Величество, кралят на Йордания, се обърна към Европейския парламент по време на пленарната ни сесия. Тогава той ясно заяви, че борбата срещу тероризма е задача, която се пада на ислямската общност. Заяви, че никой друг не може да се справи с този проблем? Защо мнозинството от мюсюлманите не могат ясно да изразят позицията си? Защо мнозинството от мюсюлманите не застават на ясна категорична позиция? Нека ви припомня за едно френско момиче, което след трагичните събития в Париж ясно заяви по социалните мрежи не от мое име. Това бе единствената проява на самоинициатива от страна на мусулманската общност. Каква е според вас ролята на религиозните водачи при насаждането на по-устойчиви нагласи на съпротива сред вярващите. Госпожа Гомеш, благодаря ви, Ваше превъзходителство, че се отзовахте на поканата ни точно в този момент. Благодаря ви за мъдрите думи, които отправихте към нас. Не бива да забравяме, че по-голямата част от жертвите на тероризма са мисиомани. Говорихте за вашата институция, за това, че тя е излязла с фатви срещу Даеш. Трябва да си припомним, че наскоро експерти заявиха, че Даеш е само разпространява посланието си по видеоигри, че другира младежите и че се налага с посланието си сред младежи, които нямат перспективи за бъдещето си. Нямат работа, например. Такова е положението тук в Европа. Извършителите на терористични нападения тук са европейски граждани. И това се дължи на погрешната ни политика спрямо младеща. Дължи се на факта, че не предоставяме възможностите, които очаква от нас, че засилваме у нея усещането за неравнопоставеност и дискриминация. Разбира се и религиозните институции трябва да поемат своята част от отговорността. Трябва да наблегнат на това, че ислямът и всички останали религии отправят послание за мир, че не подстрекават към безумни деяния, към насилие и омраза. Колегата говори за разделението между шиитската и сунитската общност. Той е в основата на немалко проблеми, както във вашия, така и в нашия регион. Но нека кажем нещо и за разделението между сунитите. В съседна вам държава, Либия, вероятно и в Египет, има такова разделение в Египет, Саудитска Арабия и Арабските емира... емирства се противопоставят отделни партии една на друга. И това до голяма степен е свързано с конфликта в Египет. В Египет има проблем и с управлението. Гражданите не смятат, че правителството допринася за сбъдване на техните стремления към повече свобода. Това въжи най-вече за младите хора. Един от колегите преди това говори и за тежките нарушения на правата на човека в Египет, за преследванията, за репресивните действия, предприемани спрямо интелигентни млади хора. Не към това се стремяха хората в Египет, когато възстанаха и излязоха на площад Тахрир. Какво е вашето мнение за разделението между сунитите и за проистичащите от това репресивни действия. Или може би тези репресивни действия не са свързани с религията, а по-скоро се дължат на недемократичния стил на управление на правителството. Благодаря на госпожа Гомеш. Господин Шафхаузер. Мерси, екселенс. Благодаря, Ваше превъзходителство. Благодаря. В началото искам да кажа за това, което казахте и за своя кораж. Това, което казахте за реформата и за реформа. Сещам се за един философ и теолог, много е важно е на тези религии да живеят мирно. Със съжаление, в момента сме свидетели на друга практика. Всъщност, когато религиите не успяват да, над, живеят тези проблеми, се отказват от свой, своето кредо. От гледна точка на мен като християни, има разделение в юдейската религия и там общо взето те водят към загуби. И това е абсолютно недопустимо. Но сега е <clears throat> много важно да изповядваме принципите на любовта. Един въпрос. Как стои въпроса с Господа Бога в Исляма? Един въпрос за светската държава. Всъщност, корените на този принцип са в историята. И според мен, светският принцип трябва да бъде в центъра на духовното. И всеки да се помества в своето място в духовния свят. Всъщност в тези доктолни измерения няма възможност за свобода. А, както и Господ казва, моето царство не е за заспалите. А какво ще кажете за връзката между исляма и светския характер на държавата? Благодаря за въпроса. Mm, now I give the floor to my friend Mr. Bostinario. Please. Господин Бостинарио, благодаря, господин председател. Бях трогнат от мъдрите думи. Ваше превъзходителство участвам в дебата днес по една причина. Всъщност, е, искам специално да благодаря и на египетския посланик, който присъства в момента тук. В един трагичен момент за Брюксел и Европа искам да изразя моята солидарност е, и да изразя съболезнования към е, Египет и семействата, които пострадаха от терористичните атаки броят на жертвите се увеличава. Всъщност, вижда се съвсем ясно, че мюсулманският свят е първата жертва на тероризма. Два въпроса. Как е, ангажимента на президента Сиси за реформи може да бъде приложен на практика и как е, той може да ангажира за тази цел и ислямските лидери. Вторият ми въпрос е какво да направят Европа и Египет заедно за борба срещу радикализацията. Аз току-що пристигам от Ярусалим и бях впечатлен. Да, от това, което казаха моите събоседници там, те говореха постоянно за решаващата роля на Египет в Египет. И това е много важно, особено като сме изправени пред терористична заплаха. Благодаря. Мисля, че с това изчерпахме списъка на въпросите и изказванията. Сега ще дам думата на нашия гост да се изкаже. Имате думата, ваше превъзходителство. Въпросите бяха дълго, но предполагам, дъл, дълъг списък от въпроси, но предполагам, ще отговорите по-общо на тях. Искам да благодаря на всички за интересните въпроси, те са много важни. Всъщност, е, те са в центъра на нашето внимание. Ще се опитам да отговоря на въпросите един след друг. Първият въпрос беше свързан с а, е, диалога в ислямския свят а, е, между различните фракции Този диалог е много важен, разбира се. И призовавам той да продължи, защото изолацията не е подходяща като стъпка към бъдещия период. Има нужда от диалог между нас, в противен случай стигаме до конфликти между мюсюлманите, между тях и други религии. Терористичните групи в никакъв смисъл не желаят диалог. Те следват своя стратегия, свои планове и <clears throat> ги прилагат чрез престъпления. Това е, е положението в момента и има нужда да предупредим младите хора и да не допуснем да бъдат привлечени от е, радикалните възгледи на терористите. Всъщност това е нашето послание към е, младите хора. Да не се отклоняват от истинската религия. Правим това на няколко равнища За съжаление обаче, терористичните групи, също казах и в Давос, са нещо като раково образование. И а, срещу тях трябва да се действа по няколко начина, като първият етап е превенцията. Ако заболея от рак, имам нужда от лечение. В някои случаи се налага да се отстрани органът, който е пострадал. Затова първото нещо, което трябва да направим е превенция срещу съответните митове и радикалните възгледи. Имаше и друг въпрос за напреженията между шиитите и сунитите. Също тук трябва да разграничаваме между две неща. От една страна политическото измерение, което всъщност не е в центъра на моето внимание. Всъщност това е задача на политиците – а има и втори аспект. Теологичната страна. Разликите между сунитите и шиитите в теологичен план, според мен, няма противоречие. В университета Алахсар още през 40-те години на миналия век положихме сериозни усилия за да изясним идеологичните разлики, където имаше такива, като целта беше да умиротворим диалога между двете общности, а по отношение на статута на жените като цяло този статут е доста добър. Всъщност в конституциите никъде не се прави разлика между мъже и жени. И там се санкционират всички форми на дискриминация, което означава, че египетската конституция по принцип отхвърля на всякакви видове дискриминация срещу жените. Жените в Египет се радват на широка свобода. Има доста жени на политици и това за първи път се забелязва в Египет. Отнасяме се с пълно уважение към жените и <clears throat> в никакъв случай не призоваваме към дискриминация. Нашият призив винаги е бил за равенство между мъжете и жените. Това всъщност е призив, който се приема добре и отразен в сега действащата конституция. Тя беше наскоро променена, а също така и в предишните конституции – Имаше въпроси за онези млади хора, които бяха осъдени на смърт. Полагаме на много сериозни усилия, за да а, спасим тези хора от екзекуцията. Статута на християните в Египет винаги е бил доста специален по смисъл, че никога, никога не сме правили разлика между нас и тях. И не е имало никаква дискриминация в отношенията между мюсюлманите и, и християните. Християните са граждани, както всички останали в Египет, както и аз самия съм такъв гражданин. И нашето желание е да живеем заедно. Както е било в предишни периоди. В нашия регион има доста християни и поне до сега не съм усетил някаква форма на дискриминация към християните. Така че може да сте сигурни, че ако се появят някакви такива явления, те са по-скоро резултат на отклонения от устройството на Египет по въпроса за правосъдието и съдебната система. Доколко се разглеждат и разследват внимателно отделните случаи, ние като духовен орган на, стоим на страна и уважаваме независимостта на съдебната система. за да може съдебната система да предприеме съответните действия. А по въпроса за човешките права и ограниченията, които са наложени във връзка с свободите в името на борбата срещу тероризма. Според нас тероризмът е много сериозен проблем – и на, на, срещу него трябва да се борим с всички възможни средства. Или да се плаха за всички нас, за младите хора и за институциите на нашето общество. Дали в тези случаи може да се отнасяме нормално срещу терористите. Разбира се, че терористите трябва да бъдат изправени пред съда и трябва да оставим съдебната система да вземе своите решения. Ние като духовен орган не се намесваме в нейната дейност. А по въпроса за смъртното наказание, военните съдилища, те са част от съдебната система в Египет. И <clears throat> решават и постановяват на своите присъди, както всички останали съдилища, като зачитат разпоредбите на Конституцията, винаги когато се взема решение със смъртно наказание, всъщност решението трябва да се предаде на главният мюфтия в Египет за евентуално намаление на санкцията Всъщност, е, при нас в Египет няма <clears throat> закон или разпоредба, в които да е постановено от смъртното наказание. Египетската конституция е, съдържа доста гаранции – подобно на други конституции в други съдебни системи и други държави. Преди присъдата да стане окончателна, постановленията на египетските съдилища се проверяват от голям брой органи и след това се предават по-нататък към председателят, президента на република. Що се отнася до тези, които смятат, че трябва да заклиним действията, разбира се, ние имаме своите фатви, и всъщност една египетска фатва наскоро заклини именно насилието. Ние сме съгласни също така и с призива, отправен от краля на Йордания. Той също заклеймява терористичните деяния. Всички мерки за справяне и борба срещу тероризма – се одобряват от нас. Ние сме издавали такива декрети. Казах ви, че имаме и веб страница на множество езици и всъщност използваме интернет за да бъдем активни и в интернет. Знаете за инициативата на младите френски мисюлмани, не и от мое име. Ние също разработихме специална веб страница, на която обясняваме, че това са терористични действия, те нямат абсолютно нищо общо с религиозната мисъл. ИДИЛ освен това използва и различни видеоматериали, използва и наркотични средства. Всичко това, разбира се, изглежда банално в сравнение с престъпленията, които те извършват, убийствата на ИДИЛ – Те непрекъснато разпространяват и видеоматериали, е, в които виждаме какво се случва, но също така разчитат и на трафика на дрогата. Беше поставен и още един въпрос. Позицията на египетското правителство и как се помага на младите египтяни. Първо, нека да кажа, че има много млади хора в нашия парламент. Никога не е имало толкова млади в египетския парламент. Президентът Сиси е определил 2016 година за година на младеща. Ние наистина търсим най-добрите възможности, за да помагаме на младите в реализирането на техните амбиции. Всеки управител на местно ниво, има и заместник, който е сред младите. Това е задължително. Бих искал да ви благодаря и за това, което вие казахте за нашия президент. Мога да ви уверя, че той наистина не пести усилията си в това отношение. Но нека да разгледаме и философския въпрос – аз бих казал, че Бог е могъщ. И разбира се, той изпраща своите вестители, които разпространяват неговото слово. Ако всички хора изпълнят указанията му, то тогава е ясно, че Бог ще бъде с тях. Това имах предвид. Разбира се, това е философски въпрос, както и вие много добре посочихте – Ако изпълним указанията на нашия Бог, то ще видим, че можем да се водим от Корана. В Корана има много сури, които са срещу неподчинението. Същото виждаме и в Библията, Новия завет. Ислямът не призовава към непочинение, напротив, той призовава към градеж, към любов. Но, и както винаги съм го казвал, ние трябва да се борим срещу тероризма с думите на Бога. Разбира се, това означава хората да бъдат уважавани в обществото. Ако това е посланието, ние винаги ще го подкрепяме. Не си спомням вече кой постави е един от въпросите, на които искам да отговоря. Благодаря на изразилите подкрепа за Египет. Благодаря на тези, които разбират трудния момент, в който се намираме. И пак ще повторя това, което вече се каза. Целият мисулмански свят страда. Страданието не признава граници. Всички ние страдаме. Затова Нека бъдем солидарни и нека се борим срещу тероризма. Президентът Сиси се е ангажирал. Ние трябва наистина да създадем правовата държава и да затвърждаваме недвусмислено разделението на властите. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Your Благодаря ви. Ваше превъзходителство, главен мифтия на Египет. Това, което казахте, е много насърчително, много ясно. Нашият председател, господин Брок, както знаете, не отдавна посети Кайро, проведе срещи с египетските органи и ни разказа много подобни неща. Благодаря ви е, за вашето присъствие и посещение в този толкова трагичен за Брюксел и европейските институции и бългийски власти ден. Така че наистина оценяваме е, вашето заклеймяване на атентатите тази сутрин. In two minutes we will continue with the Minister of Foreign Affairs. След две минути ще чуем външния министр на Палестина. Dear colleagues, we shall continue with our session. Uh, we con... Уважаеми колеги, продължаваме с 11-та точка от дневния си ред размяна на мнения с министъра на външните работи на Палестина, господин Рият Алмалки. Господин Алмалки отдавна е министър на външните работи на Палестина. Вие всъщност идвате в Брюксел в ден, който за жалост е много трагичен. Знаете какво се случи на летището Завентем и наблизо в метростанция Малбе, която е съвсем близо до Европейския парламент. Ние заклемяваме тези атентати Европейският парламент следи отблизо близкоисточния мирен процес. Ще чуем от вас къде е стигнал и какво можем да очакваме в близките месеци. Надявам се също така да ни кажете и няколко думи за неодавнашната френска инициатива и амбицията мирния процес да бъде рестартиран – за Европейският парламент ще бъде важно да разбере и докъде са стигнали помирителните разговори. Разбира се, вие сте близо и до северно Северно-Африканския регион, за това искам да поговорим и за кризата в Сирия и в Ирак. Заповядайте, господин Алмалки. Uh, Благодаря ви, господин председател. Преди да започна, ще кажа, че ние наистина заклеймяваме категорично терористичните деяния в Брюксел. Тероризмът не признава граници, или етнически различия. Затова и ние всички заедно трябва да работим срещу международния тероризъм, независимо къде се проявява той. Би трябвало да се изправим срещу тази опасност и напълно да я премахнем. Аз съм тук, за да споделя своето отрицание на тези действия, но също така и моите съболезнования пред близките на пострадалите в Брюксел. Искам да пожелая и бързо оздравяване на ранените. Трябва да кажа, че за мен е чест да се изправя и да говоря пред толкова важна комисия в Европейския парламент. Аз идвам с послание за мир. Крайно време е да се сложи край на най-дългата окупация в съвременната история. Вие сте запознати с ситуацията в Палестина ежедневните страдания се увеличават непрекъснато и не би трябвало проблемите в Близкия изток да засенчват това, което се случва в Палестина. Ние сме ключ към сигурността, не само в региона, но и по света. Не се ли разреши този конфликт, екстремистите ще продължат да го манипулират и да набират поддръжници. Палестина е напълно ангажирана да се бори за истински мир, който отговаря на международните норми и правосъдието. След подписването на споразуменията от Осло, сме използвали абсолютно всяка възможност за сътрудничество, за да се запази решението с двете държави. Опитвали сме да преговаряме пряко с различни израелски правителства, но за жалост това доведе единствено до още по-голямо раздробяване на палестинската земя, нови заселници на нашите територии и загуба на човешки животи. Въпреки това, палестинският народ винаги е проявявал упоритост, устойчивост, не само за да може да оцелее, но и да има по-добро бъдеще. Вие сигурно виждате в медиите непрекъснато образи на насилието и смъртта в моята страна, но аз ви уверявам, че има палестинци, които всъщност говорят за мир и за надежда, нека ви напомня за получилия наградата за най-добър учител в света, тъй като този човек беше обхванал от децата, така че те да не стават жертви на екстремистите. Избра Шарари, например, е само на 8 години. Живее в бежански гран лагер в Ливан, но той успя да се справи блестящо с математически задачи, без да използва никакви изчислителни устройства. И е, всъщност Отговорите му бяха проверени от експерти от Франция, Германия и други държави. Оказаха се напълно правилни. Това е дълъг списък. Представете си, ако постигнахме всичко това под окупацията, какво бихме постигнали, ако живеехме на свобода, ако живеехме в благоденствието, което заслужаваме. Но Израел всъщност би трябвало да покаже на практиката, че се придържа към решението с двете държави. Европейският съюз е осъждан неведнъж заселванията на наша територия, но това не е достатъчно. Израел не обръща внимание на думите. Би трябвало да има действия, за да може Израел да проумее, че няма да спечели от окупацията. Всъщност, някои от партиите използват правните инициативи, които са много полезни, само за да всяват паника, вместо да се опитват да насърчават бизнеса. Европа бойкотира Израел, но вие не бива да ставате жертва на този провокативен бойкот. Ние не призоваваме за такъв бойкот. Ние искаме бойкот на продуктите от заселените територии, а не от Израел. Тези заселени територии са заселени противозаконно. Това естествено се отразява на Палестина, защото раздробява нашата територия. Палестинците са лишени от източник на доходи, отлага се решението с двете държави. Освен това, ние сме обозначили тази земя като земя С. Тя съставлява 61% от Палестина, но за съжаление различните междуправителствени споразумения не ни помагат и всъщност разрушават и европейския проект. Имаме училища, изградени от хуманитарни организации, които да покриват нашите нужди – хуманитарните намеси отговарят на международните хуманитарни норми. За тях се заплаща от тези, които вие представлявате и въпреки това Израел не зачита това. Уважаеми дами и господа, ние не можем да продължаваме да живеем в окупация с нашия народ в изгнание. Ние искаме да имаме свободна и независима държава с Иерусалим като столица и граници от 67 година. Вие имате властта да ни помогнете и ние ви насърчаваме да ни помогнете да се използва международното право и мирните средства, за да можем да възстановим правата си и да спасим това мирно решение на двете държави. Не може една държава да превръща всички останали в свои заложници. Ясно е, че тук отговорът е не. Светът също така не бива да се примирява с това, че една окупираща държава, държава-окупатор го предизвиква. Международната общност трябва да оказва закрила на тези, които достатъчно са страдали. Всъщност, ние виждаме, че Израел редовно погазва международното право и не можем да останем безучастни. Затова търсим многостранния подход. Искаме да опазим решението на двете държави. Искаме да има истинска палестинска държава. Работим в тясно сътрудничество с френските приятели и сме съгласни да се свика международна конференция за мир, която да определи параметрите на всички бъдещи преговори. Тези параметри би трябвало да включват ясен график, който да изпълняват и двете страни. Да сме сигурни, че има сътрудничество и има решение на двете държави. Ще трябва да работим с международната общност, защото не можем да разчитаме на добрата воля на израелското правителство. Те до сега всъщност са показвали, че не искат да сложат край на окупацията. Нека ви напомня за иранското споразумение, което доведе до международен конфликт и много опасна конфронтация. Затова идеята за тази мирна конференция е свързана и с създаване на международна група за подкрепа, нещо отразено в заключенията на съвета от 18 януари. Тази стъпка ще покаже сериозния ангажимент за работа с международната общност. Уважаеми дами и господа, в момента моят народ е изправен срещу огромна кампания. Тя заплашва самото му съществуване. Да не говорим за насилието, подкрепено и от израелската окупационна армия. Окупаторите се чувстват безнаказани. Те мислят, че могат да посягат на домовете, на храмовете. Палестинците са под постоянна заплаха. Те не се чувстват изобщо сигурни, дори в собствените си домове. Стигнахме до момента, в който е абсолютно необходима международна закрила. Не може ситуацията да продължава все така, защото ще се стигне до пълен хаос и никой не може да понесе такива последици. Спомнете си за изгарянето на семейството Апши, което беше нападнато в собствения им дом – Нападателите са се чувствали безнаказани, но след три дни са се опитали да изгорят единствения свидетел на това ужасяващо престъпление. Опитали се да подпалят дома му, докато той вътре спи заедно с семейството си. Дами и господа, в Палестина ни посети много важна мисия от вашия многоуважаван парламент – Нямам никакво съмнение, че вие се запознахте на място с ситуацията и различните и проявления, трудностите, с които се сблъскваме ежедневно, те са толкова големи, че никой не може да ги разбере, ако не ги е преживявал. Подобни посещения трябва да се организират редовно. Затова ви приканвам да дойдете в Палестина, когато ви е удобно да се уверите с очите си. Много е важно да бъдеш свидетел и да можеш да предприемеш действие. Скъпи приятели, ще кажа в заключение отново, че заклеймявам атентатите в Брюксел. Изразявам съболезнования на всички жертви. Благодаря. Uh, Благодаря ви, господин министър. Поради извънредните обстоятелства, които възникнаха днес сутринта, в залата има по-малко колеги от обикновено. Със сигурност те ще направят важни коментари и ще ви отправят важни въпроси. Госпожа Гомеш от групата на социалистите. Благодаря, господин министр, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви, че осъдихте терористичните нападения. Терористичните нападения са нещо нормално във вашия регион, но ние категорично ги осъждаме. Много бе важно и това, че ги осъдихте и вие. Говорихте за необходимостта от установяването на мир в Палестина, от помирението между палестинци и израелци. Израелците постоянно отричат. Отрицанието е наративът, на който се основават терористите, вербуващи свои поддръжници по света. Става дума за установяването на справедливост, за уважение, не само спрямо вашия народ, но и спрямо нас. Спрямо нас са поети ангажименти, които не са изпълнени. Казахте, че се подготвя конференция в Париж. Трябва да си зададем въпроса в навечерието на това събитие. Къде се намира в момента Европа? Добре е, че в процеса се включва френското правителство, но нещата не се свеждат само до Франция. Европа трябва да се включи в процеса, да сложи край на окупацията на Палестина. Какви са вашите очаквания спрямо Европа? гледат според вас палестинците на положението в ивицата Газа? И освен това, какво предприема вашето правителство, за да противодействам на едно явление, на което сме свидетели в момента, а именно че все повече млади, интелигентни палестинци изпадат в отчаяние Израел се възползва от действащите правила, според тях, за да подкопае модела, основаващ се на две държави. Тези млади хора, според мен, са в правото си, но тази тяхна позиция ще обостри проблемите не само във връзка с съществуването на Израел като държава в бъдеще, но и на палестинска територия. Ще затрудни слагането на край на окупацията и спазването на международните ангажименти. Благодаря ви, госпожо Гомеш, господин Юрек от групата на ЕКАРЕ. Благодаря. Господин министър, в основата на този дълъг военен конфликт е отричането на съществуването на държавата Израел. Жалко е според нас, че възникнаха такива последици от този военен конфликт, но трябва да осъзнаем и какво е в основата му. Както каза госпожа Гомеш, всяка Една нация има право да си избира правителството, но пък други държави имат правото да дават оценка на действията на това правителство, на отражението на тези действия върху сигурността. Вашето правителство разполага ли с правомощия в ивицата Газа? Или ивицата Газа е автономна? Какви са отношенията ви с Хамас? Имам и още един въпрос. Каква е според вас настоящата позиция на Палестина спрямо Израел? Как възприема Палестина израелската държава? Благодаря ви, господин Юрек. Госпожа Сакорафа. Благодаря, господин Алмалки. През 1993 година Палестинският автономен орган заяви, че Израел трябва да приеме границите след 1967 година. След това се състоя среща в Ивицата Газа с участието на Бил Клинтън. И в заключението от тази среща нямаше никакви препратки към опустошителните действия на Израел. Не се призна с нито една дума правото на съществуване на палестинската държава. Представителят на Министерството на отбраната трябваше да отговори на въпроса за това, как трябва да изглеждат границите на Израел в бъдеще, той заяви, че няма никакви съмнения във връзка с границите на Израел. Западния бряг на река Йордан и ивицата Газа постоянно са обект на атаки, което е в разрез с резолюциите на съвета за сигурност на ООН и с решенията, постановени от съда в Хага. Господин Нетаняхо отрича решението, основаващо се на две държави, с което блокира всякакви действия за намирането на решения. Господин Нетаняхо заяви, че няма основание за предприемането на хуманитарни действия от страна на Европейския съюз. Тази политика от страна на Израел е опасна. Израелският президент заяви, че трябва да се предприемат действия по отношение на продуктите, произведени в окупираните палестински територии. Бойкотирането на вноса на тези продукти не се приема. Какви споразумения сте подписал вие? Вие сте единственият, който носи отговорност за тези споразумения. Какви решения е взел Европейският съюз Решенията на Европейския съюз са задължителни за всички държави членки. Какви действия според вас трябва да се предприемат, за да могат колкото се може по-бързо да бъдат изпълнени поети в миналото ангажименти? Благодаря на госпожа Сакорафа, господин Бухнер. Благодаря. Благодаря ви, господин министър, че точно днес участвате в нашето заседание. Благодаря и за любезната ви покана да посетим Палестина. Вече ви посетихме миналата година и високо оценихме вашето гостоприемство. Имам два въпроса към вас. В медиите се разпространяват данни за предстояща скорошна среща между представители на Фатах и Хамас в Доха. Може ли да ни дадете по-подробна информация по този въпрос? Има ли според вас шансове на тази среща да се постигне напредък в рамките на мирния процес? Това би се отразило изключително благоприятно върху целия регион. Вторият ми въпрос. Европейският съюз наскоро сключи с Израел споразумение за въздушния транспорт – допусна грешката да не гарантира участието на Палестина така, както ни се искаше. Каква е вашата позиция по този въпрос? Може ли да ни дадете препоръки за по-нататъчни действия? Господин Бощинаро, благодаря господин председател. Господин министр, много се радвам, че отново участвате в наше заседание. Миналата седмица бях в Ярусалим и Рамала. Имам два въпроса. Упоменахте инициативата на Франция. Някои колеги изискаха вашата оценка за необходимите предстоящи действия. Два въпроса. Какви са шансовете за създаването на правителство на националното единство в Рамала? Правителство, което да представлява всички палестинци и да управлява ивицата Газа. Второ, може ли да ни кажете нещо повече за посещението на Хамас в Кайро и преговорите с египетското правителство? Благодаря. Благодаря, господин Бощинаро, господин Лиц. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни. Случилото се днес. Ще започна още веднъж заради превода. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни. Случилото се днес в Брюксел още веднъж ни показва колко важни, колко ценни са свободата и мирът. Днес в Брюксел бе извършено посегателство срещу свободата и мира, нещо на което сме свидетели във вашия регион вече от години. Ние сме на ваша страна във връзка с намирането на решение, основаващо се на създаването на две държави. Ще ви подкрепяме и в усилията ви за сформирането на правителство на националното единство, което да провежда политика от името на всички палестинци. Доколкото знаем, ще има промени в ръководството на Фатах. Бихте ли казали няколко думи по този въпрос? Благодаря. Благодаря на колегата Лиц господин мой. Eh, Благодаря, господин председател. Нека кажа добре дошъл и на господин министъра. Освен това, е, трябва да кажа, че моята страна, Испания, подкрепя палестинската кауза, но ние сме много притеснени от отвличането и задържането на младежи. Това го прави Израел. Е, всъщност ние разговаряхме с израелския външен министр, искахме информация, но той не предостави конкретни данни за децата и младежите в затворите. Имайте предвид, че много често тя ги задържат без каквато и да било причина – на второ място виждаме, че преговорите като чили е, за палестинска независима държава в момента буксуват. Какво мислите вие за бъдещата стратегия? Как да се сложи край на този блокаж? Защото наистина е необходимо е, да се сложи край на конфликта. Thank you. The last uh, speaker is Madame Алио Mari. Госпожа Алио Мари. Си, месье президент. Je voudrais... Euh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин министъра на външните работи на Палестина. Когато ръководих френската дипломация, посетих Рамала, Ивицата Газа, е, около пет пъти и тогава разговаряхме не само с политиците, говорихме и с местното население. Аз пътувах в района и ми се стори, че всъщност от една страна хората мечтаеха за мир, за помирение, спомняха си как отдавна в миналото палестинците са ходили да празнуват еврейските празници и израелтяните са празнували техните празници, включително и на ивицата Газа. Та хората нямаха много надежда, но някак си искаха да могат да се върнат към това време. От друга страна, Във всяка от държавите трябва да се намерят решения във вътрешен план на политическите проблеми. Аз искам да ви поставя три въпроса. На първо място възможността за обединение на палестинците чрез подготовка на преговорите. Смятате ли вие, че политиците от всички страни имат всъщност наистина желание да го направят. На второ място, знам, че вие не може да ни кажете всичко, но все пак какъв е вашия марш при тези преговори? И на трето място, нещо, което много рядко се засяга, бих искала да знам каква е ролята, каква е позицията на палестинците, които в момента не живеят на палестинска територия, а на съседни територии. Те имат ли позиция, имат ли роля по отношение на държавата, в която се намират, примерно Йордания или Либан, Ливан, и каква е тяхната позиция, ако имат по преговорите, от какво имат нужда и също така каква е възможната свобода за маневри при тези преговори. Благодаря. Господин председател, искате ли да кажете няколко думи? Не. Господин министър, имате думата. Uh, thank you very much. Благодаря. Госпожа Гомеш. Не съм чувал. Поправете ме, ако греша. Израел да е казвал, че Европа иска да играе роля в процеса. Израел никога не е заявявал открито, че би искал Европа да играе роля в мирния процес. Всъщност Европа, Израел казва, че не бива да се намесвате, защото ще загубите своя, твоята роля в този процес. Израел всъщност е наложил вето в ролята на Европа, върху ролята на Европа, върху мирния процес. Всъщност нашата страна винаги е приветствала ролята на Европа, тъй като Европа може да повлияе върху този процес – затова сме настоявали Европа не само да плаща, но и да участва в преговорите. Още от самото начало разбираме истинското желание на Европа <clears throat> да участва в този процес, защото нашата, нашият регион е двора на Европа, задният двор. Каквото става там, засяга Европа, така че приемаме, настояваме и одобряваме и подкрепяме ролята евентуално на Европа. Винаги настояваме Европа да играе някаква роля, а пък Израел се противопоставя на това. Ще взема пример от френската инициатива. Веднага отговорихме с да без колебания. По две причини. Първо, защото френската инициатива се появява две години по-късно след неуспеха на, Джон Кери да стигне до резултат в преговорите между Израел и Палестина. Това беше през март 2014 година. Две години минаха без никаква инициатива за мира между на Палестина и Израел. На това място подкрепихме тази идея, защото Франция имаше коража да каже искаме да участваме. Не можем да стоим с скръстни ръце и да гледаме как положението се влушава. И това ще засегне и Европа, и Франция, и света. Това е една смела стъпка за това. Заявихме пред френската, за френската инициатива. Въпреки, че в нея има някои пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Ние се съгласихме с тази инициатива и започнахме да лобираме за тях. Нашият президент беше в Япония, Южна Корея. Искахме да се включат и те, включително и Индонезия. Много държави проявяват интерес към френската инициатива, защото тя е единствената в момента. Ако тя се провали, не мога да си представя какво ще стане. Светът е много опасен. Затова е много важно да се подкрепи френската инициатива и да се работи с Франция, за да се стигнат до крайни резултати. За сега Израел все още не е отговорил, все още поставя условия. Очакваме американците. Говорихме с Джон Кери преди три седмици в Аман. За той отговори да. Разбрахме за нея, в момента я проучваме. Така че това да, за нас е много важно. И затова искаме Европа да участва. И това е много важно за нас европейското участие е изключително важно в каквато и да е подобна инициатива. На какъв етап сме по линия на тази инициатива? Имаше среща <clears throat> с френския министър на арабската четворка в Кайро среща на френският е, външен министр с е, външните министри на Палестина, на Йордания и там заявихме, че подкрепиме тази инициатива. Преди няколко дни да, се срещнах с специалния представител на Франция е, в Рамала. Той имаше среща с Махмуд Абаса, след това се мина за Нью Йорк. За сега очакваме е, съобщение от френската страна за резултатите от преговорите с други държави, за да видим какъв ще бъде следващият етап. Ние проявяваме интерес към тази инициатива на цялата страна и моето министерство, за да се стигне до крайен резултат от тази инициатива. Ясно е какво трябва да бъде отразено в тази инициатива. Всъщност това са някои елементи, на които много държим. Първо, как да запазим варианта две държави като решение, защото в момента този вариант е застрашен. Въпреки, че британският министр-председател каза, че в момента на, на вратата пред този вариант се затворя. Другото предизвикателство. Попитайте Нетаняхо дали той публично би подкрепил решението две държави. Напротив, всички негови действия на място и решенията в тяхната политика са насочени към подкопаване на варианта две държави. И още нещо. Ако запишете изявленията на министрите на Нетаняхо, всички министри публично са против решението две държави. Пишат статии в Нью Йорк Таймс и други песници срещу това решение. Всъщност е, въпросът е с кого ще преговаряме в Израел по този вариант, ако израелското правителство е демократичен представител на волята на своя народ, имаме ли събеседник, с който да говорим за двете решения? Също самото правителство в Израел говори против е, двете държави като решение и работи против, против този вариант. Ето това е големият проблем. В френската инициатива виждаме възможност да запазим и да продължим този вариант. Варианта две държави. Това всъщност е много важно. Всъщност е, <clears throat> това не е нещо, по което аз е, трябва да настоявам, защото мисля, че Европа трябва да настоява за това, защото това е единственият изход. Има консенсус по целия свят за решение на проблема Израел-Палестина. Ако изгубим този вариант, не остава нищо. За нас е много важно да се работи, да се запази този вариант. Във всеки момент, когато той бъде подкопан, виждаме, че не остава нищо. двете държави не са. Всъщност искаме палестинска държава в границите от 1967 година, заедно с Израел в мир и сигурност. Ето това е начинът по който разбираме двете държави. Така че, моля ви, помогнете ни да запазим този процес. Всъщност това е и ваша битка, не само наша. Защото, в крайна сметка, и други Другият вариант е една държава. Единият демократичен вариант, демократичният вариант, в който всички лица, всички палестинци са равни през закона и тогава демографски погледнато след 2-3 години на палестинците ще станат мнозинство в една държава. Ще стане мнозинство Другият вариант е недемократичното развитие, апартейт. Израел да запази разграничението и на политиката, че палестинците са граждани втора ръка. И това е нещо, което не можем да приемем. Защо, си, защо да отваряме нови битки? Нека да запазим варианта две държави и да държим на него. За нас това е изключително важно. Не само за мен, а и за на всички останали и за вас включително. Вторият въпрос е защо настояване на, за френската инициатива, защото а, там се говори за преговори като начин за решаване на конфликтите с съответни срокове за приключване на окупацията, която трае вече 48 години. Там се говори за рамки, границите от 67 година. Крайната цел всъщност е Палестина, която живее в мир с Израел. Това всъщност са основни параметри, по които има съгласие в целия свят. Затова френската инициатива се опитва да материализира тези параметри и за нас е много важно да настояваме и да работим в полза на тази инициатива. В никакъв случай тя не бива да се провали. Това означава провал за всички нас. Альтернативите са много по-лоши. Идил очаква да се провалим. Много израелци работят косвено с ИДИЛ, за да се провали на френската инициатива. Има връзка между тези неща. Затова има нужда да работим в тази насока. За младите в Палестина, които от отчаяние и от безнадежност отнемат живота си. Пред пропускателни пунктове на Израел. Съгласно статистиката, след като започна нападенията с нож срещу войници, има повече от 200 души убити палестинци. Това са млади хора на възраст от 12 до 21 година. 80% от тези инциденти се случват на, на пропускателни пунктове на Израел. Не в Израел, а в територията, на територията на Палестина тогава си поставяме въпроса, защо там присъстват израелски войници. Какво постигат, какво правят с тези проверки в центъра на палестинската територия? Имат ли работа там? Защо израелските цивилни лица за селниците могат спокойно да се движат е, в центъра на западния бряг. Това са важни въпроси. Тогава е, някой младеж на 12 години, е, след като види всичко това, след отчаяние и липса на надежди за бъдещето, без надежди за краят на окупацията, знае, че ще нападне такъв пропускателен пункт сам. Той знае, че така извършва самоубийство. И всъщност се самоубива Това е наистина самоубийство, защото няма никакъв вариант да оцелее и това го правят 12 годишни момчета. Защо? млади хора, които изобщо не познават живота, са стигнали до такова решение. Толкова рано в своя живот, че живота не струва нищо при такива условия и си, е, се отказват от него. Това е ужасно, не подкрепям това поведение Опитвам се да разбера тяхното речение. И Израел се опитва да разбере този процес. И това се прави от други хора, професори в университетите. Трудно е, но така стоят нещата. Но според мен проблемът е окупацията. Ако можем да преодолеем окупацията, тогава според нас Израел ще. Да живее много по-спокойно и по-добре. И може да се развива на добре сред приятели и съседи. Попитахте ме как мога да определя положението в Палестина. Да, всъщност ние признаваме държавата на Израел още преди Осло 90-те години. Заявихме, че признаваме тази държава и от тогава насам работим с нея. В сферата на сигурността пълно сътрудничество подписали сме повече от 20 споразумения. Изпълняваме своите ангажименти по тях. Това, което искаме от израелската държава е да се оттегли от териториите, окупирани от 67 година сам. Това е западния бряг, западен Иерусалим и Газа. И след това мирното споразумение ще бъде подписано. Готови сме да живеем като съседи с Израел. Да, признахме държавата Израел. Продължаваме да я признаваме но Израел също така трябва да признае и държавата на Палестина и правото на Палестина за самоопределение и независимост. В противен случай това уравнение не е равно. Не можем да признаваме тяхната държава, когато те не признават нашата. Всъщност не можем да изпълняваме своите ангажименти, когато Израел се отказва от всички свои ангажименти по тях. Всъщност това положение е такова, каквото е, не може да продължи. Затова заявихме тези неща пред госпожа Погерини. Искаме от Израел да изпълнява своите ангажименти по споразуменията от Осло насам. Ако няма готовност от тяхна страна да се направи крачка към двете държави, Нека да оставим този въпрос на стране и да говорим за изпълнението на споразуменията между Израел и Палестина. И затова имаме нужда от трета страна. Това сте вие, като наблюдатели на изпълнението на тези ангажи споразумения. И да се следи внимателно кой изпълнява своите ангажименти и кой не. Това е много важно и, както разбирате, много просто. Всъщност ние е, е, подкрепяме инициативата за мир на арабския свят. Е, там е казано, че ако Израел се оттегли от териториите от след 1967 година, тогава всички араби ще нормализират отношенията си с Израел и ще установят дипломатически отношения с Израел всъщност палестинците настояват за арабската мирна инициатива. Да. Искрено сме ангажирани с признаването на държавата Израел и добрите отношения с тази държава. Надяваме се Израел да направи същото и да отговори реципрочно. Да. Имаме проблеми на, на положението в Газа. Аз като част от националното правителство на консенсуса бях в Газа като част от делегацията заедно с министър-председателя. Да, имаме офиси в Газа, но там а, сме изправени пред проблеми от страна на Хамас. Всъщност тези проблеми, признавам, не са решени. Поради намесата на различни външни фактори. Не вътрешни фактори. Ако нещата бъдат оставени изцяло в ръцете на Хамас и Фатах, те могат да ги решат. Ако има други фактори в на решението на Хамас, които пречат да, те да видят нещата от палестинска гледна точка. Така че на, а, искаме от тези правителства да се откажат от намесата във вътрешните работи на Палестина. Ако тази намеса изчезне, на, бързо ще постигнем съгласие и ще можем да установим правителство на националното единство. Такъв са разговори в Доха и те са отражение на този процес. Минаха два тура, в момента се говори за трети тур, чрез който ще видим дали може да се преодолеят различията и дали ще се стигне до съгласие за правителство на националното единство. Нашият президент Мехмут Абас е много ясен. Той каза, единственото ни условие е да се съгласят с правителство на националното единство и след това да се определи дата за избори президентски и парламентарни, защото трябва да се поднови легитимността на нашите лидери по демократичен път и нашият президент настоява още от самото начало да се отиде на избори. И не се опасяваме от избори и демокрацията и което е малко необичайно за лидер в Близкия изток, да каже, че е готов да предаде властта на следващото ръководство. Този аспект е изключително важен. Знаете как се развиват нещата последните 10 години след като Нетаняхо дойде на власт. Той постоянно създава проблеми за нашия президент. Винаги, когато нашият президент се изказва за край на насилието, на, има стъпки от страна на Израел, които посочват, че този път е без перспективи. По този начин те индиректно подкрепят екстремистите, включително и Хамас. Разполагам ви с малко повече време. Имате две минути. За а, а, а, зони. Политиката по селищата не е само конфискация на земя, не е само изграждане на сгради и жилищни единици за, за селниците. Всъщност тази политика е, е колективно предприятие, конфискува се земя от първоначалните собственици те биват изхвърлени извън зоната на, на новият район, което само по себе си е пълно нарушение на Женевската конвенция. Има толкова много резолюции на съвета за сигурност. Всъщност, на заселниците са едно цяло предприятие. Има хора, които подкрепят този процес, хора, които приемат загони в тази насока и плащат. Ако тези селища са незаконни по международно право, тогава и заселниците са незаконни там. Това е ясно. Незаконни в смисъл включително продуктите от тези селища, не за бойкот от, на тези селища, а за етикети, за да знаят европейските потребители откъде идват продуктите. Това е много важно за да могат хората сами да преценят какво купуват и кого подкрепят. Тези среща са пълно нарушение на международното право. Uh, uh, да. Имахме отворени граници, мобилност между Израел и Палестина – това беше преди доста години. Когато имаше перспективи за решение, но след като се ограничи мобилността на палестинците и се въведоха повече от 600 на контролно-пропускателни пункта и след като бяхме принудени да носим разрешителни ето такова нещо, за да можем да се придвижваме. Това е военно разрешително от на властите на Израел. Без едно такова нещо не мога да се движа на територията на Палестина. Моята снимка, моето име и там е записано в какъв час и кога мога да се придвижа от едно място към друго. Това всъщност е апартейт. Затова искаме, казваме, да се върнем към нормалния начин на живота и да живеем съвместно. Но съвместно с под еднакви условия да сме свободни като тях и да имаме правото да се движим като тях. И не може да имат на път за тях и път за нас. Автобуси за израелците и автобуси за палестинците. Това ми напомня на положението в Южна Африка преди много години. Не искаме да се върнем към такова нещо, така че това е важно и за нас, и за израелците. Ако искат <clears throat> да преодолеят проблема, трябва да се откажат от окупацията. Окупацията създава омраза, след това кръвопролитие не обвинявам конкретни лица, а окупацията като система. което не унищожава и палестинците, и израелците. За това трябва да работим упорито, за да за опитаме да на преодолеем окупацията, която подкопава мирното съвместно съществуване между нас. Благодаря, господин министър. Няколко заключения. Беше много важно в днешния ден, че успяхме да поговорим <clears throat> за мирния процес в Близкия изток и френската инициатива. Зная, че господин Бургези иска да се изкаже, но вие дойдохте малко по-късно. Всъщност, 30 секунди, моля. Само исках да кажа добре дошъл на господин министъра. И се виждам, че той тук е дошъл за да направи апологетика на интифадата, нападенията с ножове, всъщност кръвополитието, което ИДИЛ извърши в Европа, в Брюксел. Благодаря на господин министра. Следващото заседание на нашата група ще бъде през април. Днес след обед няма да има заседание. Благодаря.